следват а, гласуванията за 6 проекто резолюции за Оганда, проект за законодателство срещу хомосексуалността. Първия проекто текст е на 6 политически групи. Първо гласуваме параграф 6 от оригиналния текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме параграф 8 от оригиналния текст. Кой е за? Против? Нека да проверим начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Всички ли разбраха, че гласуваме параграф 8? В такъв случай с 37 на 23 гласа текстът е приект. Сега гласуваме буква F. Кой е за? Против? Въздържали се? Текстът се приема. Сега гласуваме резолюцията като цяло, начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резолюцията е приета с 60 на 3 гласа и двама въздържали се. Сега следва гласуването по 7 резолюции за Азербайджан, свобода на изразяването. Гласуваме първо резолюцията на ЕФД. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме общата резолюция на 6 фракции. Параграф 7 имаме устно предложение за изменение на госпожа Антрикиен. Благодаря, господин председателю. От името на ЕНП предлагам следното устно изменение на параграф 7. Да се заменят е, думите съжалява за решението на азербайджанските органи да не със следния израз. Настоява пред азербайджанските власти да настоятелно призовава азербайджанските власти да подновят лицензиите за радиоизлъчване на съответните международни радиоразпръсквателни компании. Има ли възражения срещу това устно предложение? Очевидно не. В такъв случай гласуваме параграф 7 от оригиналния текст с тази промяна. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло за. Благодаря. Против? Въздържали се? Резолюцията се приема. С това приключихме гласуването. Съобщавам ви, че адвокат е поискал отмяната на парламентарния имунитет на господин Сигал Сики, съответно на основата на член 6 алинея 2. Член 3